discussion? Председателката, добро утро. Откривам заседанието. Нека първо направя няколко съобщения. Компетентните органи в Латвия внесоха искане за снемане на парламентарния имунитет на господин Нилс Ушаков във връзка с образуването на наказателно производство по нарушения на латвийското законодателство за контрола върху превоза на стратегически стоки. Съгласно правилника за дейността ни, това искане ще се предаде на комисията ни по правни въпроси. Относно решенията на няколко комисии за започването на междуинституционални преговори, съгласно член 160, параграф 1 от правилника, те бяха обявени в сряда. Няма искания за гласуване от името името на депутати или политически групи, които да отговарят най-малко на средния прак за внасянето на такова искане. Поради това преговорите могат да започнат. Съветът ни предаде и становището си по първо четене Становищата на комисията също ни бяха предадени. Заглавията на съответните досиета ще бъдат включени в протокола за днешното заседание. От утре нататък имаме право да излезем с становище. Срокът започва да тече от утре. Преди да започнем с днешните гласувания, искам да дам думата на господин Кристиан Буша и съгласно член 59, параграф 4 от правилника за дейността става дума за връщането на неговия доклад по програмата EU for Health на съответната парламентарна комисия. Good morning. Thank you so much. Добро утро. Благодаря ви, госпожо председател. Искам първо да благодаря на колегите от Европейския парламент за вчерашните гласувания. Благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка и най-вече на колегата Петър Лизе за подкрепата им. Става дума за 5,1 милиарда евро по тази програма. Това са средства за борба не само срещу последиците от пандемията и за цел по-голяма устойчивост на системите ни за здравеопазване. Те ще се използват също така и за съгласуването с други области на политика, като например набавянето на медицинско оборудване и координирането на тези процедури. Да се надяваме, че ще приключи приключим работа до края на тази година, за да може от януари 2021 година нататък по тази програма да се работи в името на гражданите. Искам поради което съгласно член, поради това съгласно член 59 параграф 4 от правилника ни докладът да бъде върнат на ресорната парламентарна комисия. Преминаваме към гласуването за днес – Можете да гласувате от 9 до 10.15 часа. Ще гласуваме по процедурата, по която гласувахме до сега. Всички гласувания са поименни. Обявявам първия кръг от гласуването за открит. Можете да гласувате до 10 часа и 15 минути. Резултатите от това първо гласуване ще бъдат обявени в 12.45 часа. vu, vu mettre sa bouche Le, oh merde. Test, test, test тест, тест, тест. Тищ, тищ, тищ. Добре. Тест, тест. Ja, тест, тест, тест. Е, skulle man gita oss av funktionen? Гола лебарамба? Ja. Jo, и си салам им шоува.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 der Präsidenten. Председателката. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe... Председателят, уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, подновяваме режима на работа. Сега предстои да обявим резултатите от първото гласуване днес. Резултатите са следните. Можете да се запознаете с тях и на страницата ни в интернет. Резултати от окончателните гласувания. Докладът на господин Бушо и програма за действията на Съюза в областта на здравеопазването за периода до 2027 прият доклад на господин Бушой за програмата за действията на Съюза в областта на здравето, връщане на доклада на ресорната комисия, приема се. Докладът на господин Морешан и господин Танк, план за инвестиции за устойчива Европа, приема се резолюцията като цяло. Пристъпваме към резултатите от гласуванията по измененията по доклада на господин Фернандеш и госпожа Тинали на тема програмата EU. E Изменение 1 ЦП прието. Изменение 6 отхвърлено, първоначален текст, точка 3, параграф 1, буква Е, прието, изменение 7 отхвърлено. Изменение 1 ЦП прието. Изменение 13 отпада. Изменение 8 отхвърлено. Изменение 18 също първоначалният текст на член 5, първа част и първоначалният текст на член 5, втора част, приети. Изменения 19 и 20 отхвърлени. Първоначалният текст на член 7, параграф 1, буква Д, първа част и втора част, приети. Изменения 1 ЦП първа част и втора част приети. Изменения 1 ЦП първа част и изменение втора част приети. Изменение 21 отхвърлено. Изменение 1 ЦП Извинете, изменение 21 отхвърлено. Изменение 1 ЦП прието. Изменения 22, 23, 24 и 25 отхвърлени. Изменение 14 отхвърлено. Изменение 26 отхвърлено. Член 7, параграф 1, изменение 1 ЦП, прието. Изменение 27 отхвърлено. Изменения 4 и 5 отхвърлени. Изменения 28, 29 и 30 отхвърлени. Първоначалният текст на приложение 2, номер 13, прият. Изменения 31, 32D, 33D, 34D и 35 отхвърлени. Отхвърлено е и изменение 36. Точка от преамбюла 3. По тази точка изменение 1 CP първа част, 1 CP втора част и 1 CP трета част са приети изменения 15 по точка от преамбюла 10 и изменение 2 по точка от преамбюла 10 се отхвърлят. Изменение 1 CP по точка от преамбюла 10 е прието. Точка от преамбюла 11. Изменения 9, 3 и 16 са отхвърлени точка от преамбюла 13, изменения 10 и 17 са отхвърлени. Точка от преамбюла 24, изменения 1 CP първа част, втора част и трета част са приети. Точка от преамбюла 28, изменения 1 CP първа част и втора част са приети. Точка от преамбюла 30, изменение 11 по тази точка е отхвърлено. Точка от преамбюла 30, изменение 1 ЦП е прието. Точка от преамбюла 64, изменение 12 е отхвърлено. Преминаваме към проекта за резолюция въздействие на мерките във връзка с COVID-19 върху демокрацията, основните права и принципите на правовата държава. Точка 3, изменение 8 отхвърлено. Точка 4, изменение 2 отхвърлено. След точка 8, изменение 18 е прието. Точка 11, изменение 9 е отхвърлено първоначалният текст на точка 11, първа част и втора част приети. Първоначалният текст на точка 12 прият. Първоначалният текст на точка 14, първа част и втора част приети. Точка 15, изменение 19 е прието. Първоначалният текст на точка 15, първа част и втора част приети отпадат. След точка 15 изменение 10 отхвърлено. Отхвърлено е изменение 16. Първоначалният текст на точка 16 се приема. Първоначалният текст на точка 17 отпада. Първоначалният текст на точка 19, първа и втора част приети. Първоначалният текст на точка 20, първа и втора част приети. Изменения 11 по точка 21 и 12 по точка 22 са отхвърлени. Първоначалният текст на позоваване номер 7 е прият. Първоначалният текст на позоваване номер 8 прият. Първоначалният текст на позоваване номер 9 също. Първоначалният текст на позоваване номер 12 прият. Първоначалният текст на позоваване 13 прият. Първоначалният текст на позоваване 14 прият. Първоначалният текст на позоваване 15 прият позоваванията по първоначалния текст 23, 29, 30 и 31 са приети. След точка от преамбюла Б, изменение 1 отхвърлено. Същото въжи и за изменение 3. Точка от преамбюла Д, изменение 13, отхвърлено. Първоначалният текст на точка от преамбюла Ф първа и втора част, приети. Изменение 4 по точка от преамбюла Т, прието. Първоначалният текст по точка от преамбюла Т, първа и втора част отпада. Първоначалният текст на точка от преамбюла АА, първа и втора част, приети. Изменение 14 по точка от преамбюла АБ и изменение 5 по същата точка от преамбюла са отхвърлени. Първоначалният текст на точка от преамбюла АБ първа и втора част приети. След точка от преамбюла АБ изменение 6 отхвърлено. Точка от преамбюла АЦ изменение 15 отхвърлено. Първоначалният текст на точка от преамбюла АД, първа и втора част, приети. Първоначалният текст на точка от преамбюла АЕ, първа и втора част, приети. Изменение 17 по точка от преамбюла АФ, прието. С това Отпада първоначалният текст, първа и втора част по точка от преамбюла АФ. След точка от преамбюла АИ, изменение 7, отхвърлено. С това ви обявих всички резултати от първото за днес гласуване. Прекъсваме сега заседанието до 14 часа. В 14 часа ще продължим с втория кръг от гласуванията. Благодаря ви и желая ви добър апетит!

И преди да започне второто гласуване за днес, бих искал да дам думата по член 59.4 на Мажуен Мемануел Фернандеш за препращането на преговорите от междустоен тип за на неговия доклад за създаването на програмата Invest EU. Заповядайте. И така. Заповядайте. Президент, tal como diz é para pedir и e em conformidade com o regulamento eh, Имайки предвид регламента и правилника и като докладчик по тази важна тема, аз трябва да кажа, че госпожа Тинагли е докладчик с мен. Та и двамата бихме искали тази тема, програмата InvestEU, да бъде отложена и да бъде изпратена в комисията по бюджет и комисията по економика, така че да започнем междуинституционални преговори. Благодаря ви за вниманието. благодаря ви и аз. Дами и господа докладчици, поздравявам ви и преди гласуването по предложението на комисията ще подновим работа и сега започва второто гласуване за деня. Ще гласуваме по тези досиета, които са записани в дневния ред. Ще се гласува от 14 часа до 15.15. Както знаете, гласуването се прави по същата процедура – предишните ни е, сесии гласувания. Става дума е, за е, гласуване, което е поименно. Започва гласуването. Моля, гласувайте до 15.15. 15. Резултатите от това второ гласуване ще бъдат обявени в 17.30. И така, прекъсвам заседанието. Председателят. Заседанието се подновява. Преминаваме към резултатите от втория кръг на гласуване. Първо, беше прият доклада Фернандес Тинагли. Първият доклад беше прият, както и втория. И въздействието на мерките предприемани срещу COVID-19 върху правата, върху човешките права, също така се одобрява този доклад. В началото на следващото заседание протокола от това заседание ще бъде представено за одобрение, ако няма възражение. Протокол ще бъде прият в този му вид. Заседанието се закрива. Благодаря на секретарята и сътрудници на парламента и на всички за разбиране към това, е, че в сегашната ситуация работата ни е много затруднена. Благодаря ви, приятни почивни дни. Сесията се, заседанието се закрива.